първата точка за по-нататъчни дебати. Проведоха се доста тристранни срещи, които бяха успешни. Нека да ви кажа какви са заключенията от срещата с Европейската комисия и с съвета. Ще започна с следното можем да кажем, че приветстваме това споразумение. Този документ със сигурност ще окаже положително въздействие върху фармацевтичната промишленост. Държавите членки ще се даде стабилност за инвеститорите. Ще се предостави също и правна сигурност за обхвата и начина по който ще бъдат защитени правата на интелектуална собственост върху лекарства. Генеричните лекарства и, биоподобните лекарства ще претърпят промени. Ще е възможно да се произвеждат такива лекарства в Европейския съюз, но при предположение, че те ще бъдат излаг... изнасени за трети страни. Става дума за периода от 5 години за защита или за този сертификат. Тези генерични лекарства могат да бъдат произведени в всяка една държава членка. По време на тези 5 години обаче няма да може да бъдат продавани в Европейския съюз но могат да бъдат изнасени извън него, което ще приравни условията а, на нашата индустрия с, тези, с тази в трети страни, които като че ли са привилегировани в продажбите при нас, а, което е голям успех. Производство за запас. Въпросът тук претърпя много така разгорещена дискусия. 6 месеца е периода за запасите. Това са 6 месеца преди изтичане на срока на сертификата. Какви са последствията? Когато периода по този сертификат приключи, ще стане възможно да се действа много бързо и няма да има прекъсвания. Производителите ще могат да навлязат на европейския пазар и да пуснат бързо генерични лекарства на пазара. Това обаче ще се свържи и с някои задължения, свързани с производителите на генерични лекарства тези задължения включват уведомление за производство. Това уведомление ще бъде изпратено на титуляра на правата, както и на компетентния орган в държавата членка. Това уведомление трябва да бъде изпратено поне 3 месеца преди да започне производството производителите на генерични лекарства ще бъдат задължени да етикетират тези продукти по конкретен начин, който да отговаря на условията. Производителите ще бъдат задължени да информират доставчиците как стоят нещата. Тоест, че по време на периода за сертификата тези лекарства могат само да бъдат изнасяни, но не и продавани в Съюза. Информацията трябва да бъде изложена на видно място, за да няма злоупотреби и за да може да не се продават тези лекарства незаконно в Съюза. От името на докладчика бих искал също да благодаря на всички докладчици в Сянка. Процесът бе сложен Нямахме много време, но работихме добре. Мисля, че споразумението е много добро. Смятам също така, че този подход трябва да се приеме преди края на нашия мандат. Това ще бъде голям успех за нас. Благодаря. Thank you, Mr. Vulcan. Благодаря, господин Валкан. Um, Благодаря. Аз също мисля, че в крайна сметка постигнахме много добър резултат. Тоест, е, упорития труд на комисията бе възнаграден. Имаме, въведахме едно запасяване е, от е, т.е. от ден номер едно да се е, произвежда и да се складира, е, да има запаси за две години. Например, е, Комисията по околна среда говори за неограничено складиране. Въпреки това обаче, това е една е, така добра стъпка напред към по-добро осигуряване с е, медикаменти на европейските граждани. И аз се радвам, че е, така, извоювахме една много силна клауза за е, проверки и е, за да проверим как всъщност това временно прекратяване, отлагане трябва да се изплаща и как максимално пациентите да се възползват максимално от това въобще мисля, че с това предложение ще постигнем ново добро е, осигуряване с лекарствени препарати на европейските граждани. Господин Кавада, благодаря ви, господин председателю. Ще бъда кратък. Господин Звивка, господин Волкен, мисля, че казаха основното. Ще засегна три елемента съвсем набързо. Господин Звивка, ще ви помоля да благодарите на докладчика – господин Грандес Паскуал за качеството на неговата преговорна работа. Той говори с всички и намери необходимите компромиси. Текстът изглежда отлично, качеството му на преговарящ е отлично. И наистина високо ценим неговата работа, това трябва да се каже. Има в сред някои предприятия, които се занимават с научни изследвания. До сега страдаха от нелоялна конкуренция, сега ще го разрешим. От друга страна трябва да защитим научно-изследователската дейност. Не трябва да има нарушения и онези, които финансират а, своите научни изследвания, трябва да могат да защитат и интелектуалната си собственост. Благодаря. Ако няма други желащи да вземат думата, може да преминем нататък. Продължаваме с 20-та точка. Доклад за използването на цифрови инструменти и процеси при дружественото право. Давам думата на господин Звевка. Е, Благодаря. Цифровите инструменти а, е, и дружественото право. В случая става дума за онлайн регистрация на дружества и техните клонове. Целта е да се улесни живота на предприемачите – Искаме процесът по регистрация да бъде по-кратък и по-ефтин. Цифровите инструменти трябва да бъдат на разположение на всички, не само за операции онлайн, но и за да можем да регистрираме дружества. става дума за инструменти, които могат да се ползват по избор, т.е. не е задължителна тяхната употреба. Много интересни обсъждания имахме по време на тристранните срещи, по време на множеството технически срещи, които проведохме. И по време на последните се опитахме да говорим по подробностите на този акт и успяхме да приключим работата си благодарение на отличната работа на румънското председателство и комисар Юрова. Искам да благодаря също така и на нашия екип, екипът на Европейския парламент. По време на последните три странни срещи Трябваше да приключим работа по оставащите технически елементи. За тях бе нужно съвместно решение от всички, които трябваше и в крайна сметка да присъстват на заседанието, за да се постигне това съгласие, така че им благодаря. Говорихме за директивата, кога ще започне нейното прилагане, говорихме за достъпа до информация, която може да се получи посредством тези инструменти. И накрая приемането на текста, особено в онази му част, която е свързана с задължението физически да се присъства по време на регистрация. Сега, основната идея се запази. А тя е, че регистрацията или голямата част от регистрацията трябва да може да се прави онлайн. Що се отнася до обхвата, сведохме го само до частни дружества, поне на това ниво. Направихме го, защото искахме да отговорим на очакванията в държавите членки. Имаше един проблем с използването на определени способи, които обаче вече не се използват. Говоря за вид партньорство, което вече не се използва в Европейския съюз. Около него имаше проблем, но така че той вече не се използва. За две години трябва да се транспонира тази директива, като може да има удължаване от една година и ако някоя държава членка иска да удължи с една година този период, тази държава трябва да уведоми Европейската комисия и трябва да обясни защо е нужно това удължаване на срока по транспониране. Нещо друго, което също бе много сложно, е, че определени лица няма да имат право да заемат директорски или управленски позиции. Това е важно от гледна точка на управлението на компанията, както и личните интереси на определени лица, които могат или не могат да управляват дружеството. Европейската комисия каза, че ще преразгледа директивата в рамките на 6 години след приемането й Ние обаче скъсихме този срок. Всъщност, първоначално бяха планирани 10 години преди преразглеждане, сега ние скъсихме срока на 6. Достъп до информация. Достъпът до информация в регистъра на дружествата. В някои държави членки такива регистри на дружествата се управляват от частни фирми. Те се управляват така, че фирмата да си изкара средствата и да има дори печалба. С това искам да кажа, че ни беше трудно да кажем, че цялата информация в регистъра трябва да бъде безплатна за всяка заинтересована страна. И накрая приехме едно решение. От една страна защитаваме дружествата, които управляват тези регистри, от друга страна, даваме достъп до информацията, която се съдържа в регистрите, която е важна. Тази информация, която не е безплатна, е свързана с броя на служителите – Броят на служителите на определено дружество се променя през годината. Така че, ако искате това да бъде записано, това ще означава и допълнителна работа, която искахме да бъде избегната. Каква е информацията, която ще бъде достъпна и налична? Информация за правния статут на дружеството, т.е. кога е регистрирано, кога е заличено от регистъра, за клоновете на дружеството, кога е регистриран този клон. Предоставя се също информация за лицето или лицата, които са упълномощени да, опра... да представляват дружеството във връзките му с други. Мисля, че успяхме да постигнем баланс, който би трябвало да удовлетвори всички. И що се отнася сега до физическото присъствие на лицата? Запазихме идеята за онлайн регистрация на бизнеса. Но ако има проблеми с идентифицирането на лицето, което регистрира дружеството онлайн, въведахме принцип, че съответните власти в държавата членки могат да поискат заявителя физически да отиде в техните бюра, за да се улесни установяването на самоличността. Сега, 14 февруари. Прие съвета постигнатото по време на триалога. Няма повече пречки и ние може да вземем своето решение също като парламент. Искахме да постигнем тази цел по време на това заседание, но исках и колегата Гутеланд да, се, из... да го включа. С него работихме по този документ. Затова предложих гласуването да бъде на следващото заседание на нашата комисия. И така, мисля, че стигаме края по време на априлската сесия госпожа Регнер работи по нейния пък документ. For... Благодаря. Желая ли някой да вземе думата? Госпожа Ютланд. Благодаря. Няма какво да добавя. Проведахме много конструктивни, много ползотворни тристранни срещи и преговори. Резултатът е много добър. Мисля, че е, имаме силен мандат е, от е, парламента. Следователно, ще можем да отстояваме силни позиции в е, триалога, но пък да бъдем и конструктив, ще имаме конструктивен партньор в лицето на съвета. Аз, за мен от самото начало беше важно да е, успеем да се възползваме от, е, ползи, от вътрешния пазар, да гарантираме добри условия за конкуренция на дружествата. Така че това предложение, законодателно предложение, надяваме се, ще гарантира точно това, но ще има и достатъчно гаранции срещу несериозни лица или е, фирми, които ще подкопаят вътрешния пазар. Мисля, че постигнахме добър резултат и се надяваме този законодателен акт да подобри е, състоянието на нещата. Фирменото право поначало е, върви в пакет, така че се трябва да гласуваме заедно е, този акт с е, другите законодателни актове, които ще обсъждаме днес. Благодаря. След като други желания за изказване няма по тази точка, точка 20, можем да приключим с нея. И тъй като докладчика за точка 21 не е тук, а вие ли ще замесите госпожа Регнер? Чудесно. И продължаваме с точка 21. Отново докладване пред комисията за трансгранични е, презгранични преобразувания, сливания и разделяния. Имате думата, госпожо Йотланд. Благодаря. Бих е, искала от името на Евелин Регнер да докладвам пред е, комисията следното. Тя съжалява, че не може да присъства, но ми е, така ме запозна с е, е, курса на нещата. От, след гласуването в Юри на 6 декември мандата на парламента бе потвърден на пленарна зала в парламента с голямо мнозинство. Следователно парламента вече има силен мандат. Съвета на Корепер прие този мандат и на на 30 януари тази година и триалога започна веднага след е, това на 1 февруари. Договорният екип е, е, така е определил доста амбициозен график, за да се стигне до първо за приемане на първо четене в този законодателен мандат. Седем, още, още седем технически срещи се предвиждат до края на март, което е последният триалог три, три страни срещи до сега са проведени. Напредва се във всички, напредък има и в, по двете политическите, е, както на политическо, така и на техническо равнище. Много части от е, диктативата за мобилността, е, която дава възможност е, дружества да се придвижат през граница и да се осъществяват през гранични презования, сливания и разделения, условно е, прият като мандатите на институциите се, е, сближа, се доближават. Е, това е сега. Е, как стоят нещата? Институциите се спозмяха за ускорена процедура, за да могат дружествата и съответните органи да имат да разполагат с ясна и лесна процедура за така че да докладват пред засливания и да се е, намали административното бреме. Второ, ролята на независимите експерти според Европейския съвет, Европейския парламент и съвета ще се промени след съответния като се аудиторска функция от страна на компетентния орган. Тази директива ще се е, приведе в е, съответствие с е, други свързани с тази тема директиви. Най-важният въпрос е как да се е, действа с е, е, фиктивни споразумения и използването, злоупотребата с трансгранични сливания. Предлага се как да се намери ефективно решение на това, б, как да се защитат правата на работниците, е, тук е, мандатите ни се раз, раздалечават в най-голяма степен. Те е, искат нов член за информиране и консултации с работите. Сме сигурни, че сегашната рамка се спазва Защита на участието на работниците все още е спорен въпрос. Е, НП е, настоява за засилена защита на съществуващите права на участие на работниците. Съвета обаче занижи е, и сме така разводни дори предложението на комисията за работническо участие. Тук има различия, които трябва да се изгладят. Това е което ми е, поръча да представя тук е, Евелин Регнер. Разбира се, ще и предам въпроси, е, ако имате такива. Но пък мисля, че тя е на разположение. Нейното бюро е отворено винаги за въпроси. Благодаря. Не виждам да има желаящи да е, задават въпроси, така че да продължим с точка 22. Отново докладване за защита на лицата, които докладват за нарушение на е, съюзното право, т.е. Е, сигнализиращи за нередности. Госпожа Розиер има думата да доклад. Благодаря, господин председател. Няколко думи за преговорите по директивата за защита на сигнализиращите за устройства, за наредности. По много от първите теста на среща на сам се проведаха много технически среща. На вторият триалог, вторият триалог се проведе в Страсбург миналата седмица, общата позиция е, че е, е, институциите се съгласи да приключат е, преговорите и работата по този въпрос до края на този законодателен е, период. Е, тук се засяга въпроса за защита на е, правата, за. Е, е, но е, има няколко точки, по които е, има сериозни различия е, един такъв е, е съответната е, иерархия. Два са. От една страна се предлагат три начина за защита на, на сигнализиращите за наредности, значи административни, регуляторен орган и обществеността, медиите Комисията предлага стриктна иерархия с съответните задължения, е, които да започват винаги с е, сигнализиране първо в рамките на предприятието. Това не е, е обаче позиция на парламента. В своя мандат имаме силен мандат, ще припомня, тъй като с голямо мнозинство бе гласувано според нашия мандат в по-тежките случаи когато е, е засегната самата организация, структура на предприятието, е, за да не се попречи на е, лицето да изнесе информация, т.е. в случай, в по-сериозни случаи да, да може да изнесе информацията и преди да я представи в вътрешен план. Е, конвенцията на съвета на Европа бе, бе е, подписана от е, много е, държави членки, които сега е, взимат различна позиция в съвета. Трябва да има последователност. Е, миналата седмица е, отправихме ясна е, на, на ясен е, апел от е, различни НПО-та, асоциации на журналисти. Е, всички по един или друг начин включваха и въпроса за защита на сигнализиращите за нередности, което ние да така към което да заострим вниманието на съвета. В момента държавите членки нямат еднозначна позиция по въпроса. Има една крайна, една по-средна позиция, е, която отговаря на, на парламента и една по-така е, е, подробна, по-задълбочена по позиция, да се използват всички възможни начини на защита. Ако е, така разгледаме нещата в най-общ план, мисля, че е, позициите ни са малко или повече е, балансирани. Въпросът, по който имаме най-големи различия със съвет е за приложното поле. Значи подходите ни са противоположни. Съвета иска да ограничи приложното поле на директивата да ви припомня, че ние още в доклада по собствена инициатива искахме една много по-широка, една максимално хоризонтална директива. Съвета, противно на това, иска да ограничи приложението на тази директива, а ние в този мандат искаме да го разширим като добавяме правно основание, е, свързано с социалните права, с условията на работа, защита на работещите. И Имаше и скандали, които бяха разкрити от е, сигнализиращи за нередности, за, за условията на работа в Макдона, Макдоналдс в е, Обединеното кралство. Бяха посочени, е, показани видеоматериали, които така демонстрираха риска, на който са изложени работещите там. За съжаление, това е, не можахме да включим този аспект в приложното поле на директивата. Но един е, по-сериозен въпрос, по който много преговори е, е водим и ще продължат тристранните срещи е, по този въпрос е, и в, до края на март, за да стигнем и да можем да получим убедителен мандат за парламента. Господин Кавада. Аз бих искал да кажа на колегата няколко неща. Първо да благодаря безрезервно за свършената от нашата колега мадам Розиер работа. Позицията на, на парламента всъщност е взета под внимание в този, е, в, е, от е, трите институции, благодарение на нейното упорство и умение да води преговори. Много интелигентен е днешния, нейния подход, защото той даде възможност да текста да, така да, да продължи да съществува, да не излезе, че ние сме си загубили времето, работейки по него съвета в своето, въпреки голямото си изключение, се не прие някои от позициите на парламента. Ясно е, че трябва да защитаваме е, сигнализиращите е, за нередности, които не само в Европейския съюз, а в цял свят са подложени на економически и политически натиск те, е, обществеността наистина трябва да, да е, е наясно и да знае и за економически, и за политически нередности, което така че е, смисъла на работата, свършена от нашата докладчица, е много голям и благодаря за това. Тази тема изглежда и особено интересна на французите, за французите. Сега ще кажа само две неща. Е, Вирджини Розиер, е, Жан-Мари Кавада и другите депутати е, са единни по това досие – е, което е хубаво за Европейския парламент. Това досие е важно за всички нас. Даваме си сметка, че то е, трябва да приключим работа по него преди изборите. Това ще бъде, прати добър, добър сигнал към обществеността. Друго, е, наблюдаваме така едно отдръпване на комисията, която преди И всъщност отклонение от това, което господин Тимерманс казваше в началото в подкрепа на позицията на, на парламента. Сега забелязваме едно отдалечаване, което е много така неприятно, защото това подкопава общата цел на всички и работата на, с законодателите. Работата на, на Вирджиния е много сложна особено по въпроса дали дали сигнализиращите за, за наредности трябва да бъдат защитени дори в момента, когато, в случай, когато няма доказателства за извършени злоупотреби. Господин Лебретон. C'est un texte qui passionne. Това е един текст, който, по който явно французите така проявяват особено пристрастие. Е, ние не сме егоисти и смятаме, че е, Европейския съюз трябва да се е, възползва също от добра защита на сигнализиращите за, за нередности. Не трябва да монополизираме въпроса. Той не е чисто национален. Редица скандали показаха, че има нужда да се е, намери решение е, най-общо текста е добър и сме съгласни по основните въпроси. Колкото защита при нарушение на е, правата на човека и защита на потребителите и изпиране на пари, мисля, че по това няма спор сега не знае доколко трябва да е, се направи компромис е, по е, текста, колкото до процедурата, дори и да се предвижи една, предвиди една вътрешна процедура в големите предприятия, в администрацията на място, или пък веднага да се изнесат фактите навън, мисля, че дори в такъв случай трябва да да се спазят е, правилата. Хиерархия, иерархията между вътрешната и външната процедура не трябва да е прекалено стриктно, разгри, е, стриктно спазвана. Е, са aux d'alerte par les autorités compétentes. Tout ça, tout ça c'est bon. Donc, Колкото до репресивните мерки, Необходимо е да се проведат окончателни преговори, за да стигнем до решение. Ние трябва да за щитаваме, да отстояваме позицията си за, по отношение на външната процедура, колкото и до приложеното поле е, колкото до приложното поле, трябва да сме реалисти. Не можем да получим всичко, но поне по най-важното трябва да постигнем успех. Госпожа Юталант, но сега ще трябва да говорите и вие френски. Благодаря ви. Най-напред, както всички преди мен, бих искала да поздравя докладчика Розия за важната работа, която съществи, защото това е нещо много важно за демокрацията. Наблюдаваме скандали в Европа, в света. Знаем, че има смели хора, а, които се жертват а, в полза на обществото. Затова е важно Европейския съюз да им осигури закрила. И това е нещо, от което можем да се гордеем. Ние имаме един от най-старите закони за закрила на подаващите сигнали. Повече от 200 години съществува той. Всеки би могъл да подаде сигнал, без да се притеснява, че ще има предприяти мерки срещу него. Сега ние имаме възможност да допълним това, което съществува да проявим по-голяма степен на амбициозност в това отношение. Радваме се, че можем да получим повече гаранции за цяла Европа, за вътрешния пазар, където функционират много многонационални компании. Затова е важно да го направим заедно. Това ще е важно и за моята страна. Тоест, няма ограничения, които да се налагат върху това, което вече съществува. Приветствам подхода, също е иерархията на докладването. Каналите трябва да са ефективни. Синдикатите имат също да играят своята важна роля – ние трябва да продължим да можем да разчитаме на синдикатите за подаване на сигнали в случай на подобни скандали. Благодаря. Благодаря. Госпожа Розия. Ако няма други колеги, които искат да се изкажат, е, искам да кажа нещо. Искам да благодаря на колегите за подкрепата. Всички в преговорния екип проявиха солидарност, удоволствие да се работи в такива условия. Има повече разбиране, така сме и по-силни при останалите институции. Трябва да почерта колко важна е ролята на подаващите сигнали. На 26 ще се открие изложба посветена на, на тях. Ирен Фрашон е една от участничките, която ще говори от името на засегнатите лица. Защото винаги, когато има злоупотреби, има и жертви. Така че това е фотоизложба, която показва лицата на жертвите въпреки че ние лично сме убедени, но можем още веднъж да се убедим в важната роля, която изпълняват тези а, хора. Така че викане на 26 февруари на откриването по обяд. Няма други желаящи да се изкажат по този въпрос. И на последно място, но не е по значение, отново въпроса за авторското право в цифровия пазар. Господин Фокс има думата. Благодаря, господин председател. Първо, последната седмица, последната сряда вечерта в Страсбург стигнахме, постигнахме споразумение с комисията и съвета, но всъщност е, раз, е, отложихме и раз, така разтеглихме цялата работа. 13 е, часа работихме, аз участвах във всичко това. Проявихме гъвкаво с асистенти, съветници, колеги, особено секретарията които е, непрекъснато е, се мъчиха да ни намерят, да осигурят съответната зала, преводи е, и така нататък. Особено благодаря на секретарията за създаните възможности и на колегите, които успяха да отделят един цял ден от сутрите до вечерта, за да можем да приключим, да, свършим, да си свършим работата. Първо най-общо, Е, по член 13, така наречените е, разлика в е, ценност, в стойностите, член 16 и 3А. Това бяха така най-сложните въпроси, които движихме в пакет. Имаше и по-маловажни въпроси но основно гореспоменатите е, е така ангажираха вниманието ни през целия ден. Е, тази реформа на авторското право е, залага най-много на член 13. Всичко, което съществува сега, разпоредбите за отговорност, търсене на отговорност, в е, дефиницията на член 2 5 е, се съдържат, е, така че да не се включи всичко в член 13. обръща вниманието на това, тъй като се чуват различни слухове и така има опити за дезинформация по този въпрос. Е, не всички платформи попадат в член 13, в силата на член 13, само тези, които е, качват и използват е, защитени с авторско право творби. Мисля, че е, съдържанието на такива е, потребители може да се съхранява и да е, бъде забранен публичен достъп до тях. Само тези платформи попадат под, в обсега на член 13. Има и един негативен списък, съответно под член 2 и 5 е, така наречените открити е, платформи с открити източници, open source е, платформи, като Википедия и други енциклопедии, където собствениците на права сами натовар, качват своите произведения съхраняват ги е, търговски платформи или е, други платформи, е, не попадат е, в е, приложено поле на член 13, така че всъщност един много е, ограничен кръс, кръг от платформи са засегнати от този текст. До тук, е, е за сега, те не са чак толкова много. Е, платформите, които е, е, попадат в приложното поле, според нашето споразумение е, и, пар... и желанието на парламента, е, трябва да отговорят на е, изискванията за авторско право е, и да е, съответното им качване в интернет трябва да бъде лицензирано, трябва да има и опълномощаване от страна на титуляра за целта. В случаите, когато една платформа няма съответен разрешително лиценз, е, или в аудиовизуалната платформа няма първоначално е, разрешение, платформата трябва отново да направи всичко възможно тези произведения по принцип, на, на принципа на, на информацията, е, която предлага титуляра, да могат да бъдат качени в интернет. Тук се явява и трети казус, когато в интернет се явяват произведения, които трябва да бъдат от, премахнати. Това е така наречената процедура за сваляне от интернет. В бъдеще трябва да направим така, че такива произведения да не се явяват повторно в, на даден сайт. Това всъщност е, е съвсем възможно е, чрез различни е, съдебни е, е стъпки решения и ако се следват всички тези е, процедури, тогава е, отпада е, е отпада отговорността на платформата. Това е част от мандата на, на парламента да предвиди такава отговорност за да бяхме принудени е, в споровете с, с, е, с, е, с съвета да така работим по такова правило за освобождаване от отговорност. Изключението за малки и най-малки предприятия, това е 13.4а е, това е предложение за е, така улесняване, облегчаване на отговорността за платформи, е, млади и нови платформи. Критерия тук е, че тук става дума за платформи, които имат под 10 милиона месечни посещения Тази, тези платформи се е, е, ограничават до е, разрешение и от друга страна е, е необходимо е, уведомяване, когато трябва да бъде отстранено съдържание от е, съответния сайт така нарече, е, тук се включва изключението за е, така нареченото генерирано от е, потребителя съдържание, в смисъл, че потребителят и тук възоснова на ни една творба защитена от авторско право, но в изключителен случай се предвиждат средства, и такова съдържание да бъде качено. Значи тук е, защитаваме на страната на потребителя и защитаваме неговия интерес е, да може е, да бъде качено съдържание за цели пародиране, така, надсмиване или, или критика, което може да се разглежда като изключение това най-общо е, е така приложено поле на член 13 е, в, е, обществ... така, в, публичното пространство се шири много дезинформация. Целта ни беше именно да предотвратим това и да, да ограничим и да представим фактите и истината по по-добър начин. По член 11 право за защита за на постижение, е, когато е, става дума за е, но поради мнозинството в съвета не постигнахме целта си, така че не само частната и търговска, търговско ползване на такива материали бе е, защитено, но е, сега, например, са засегнати кратки е, изрезки от, от е, съобщения в печата, са обхванати от е, този текст. С това имахме известен проблем с съвета, но е, успяхме да го прокараме. Колкото до. Е, глава, в глава 3, член минус 14 до минус 16а, тук се опитахме да прокараме следния принцип за уместно и пропорционално възнаграждение. Това беше един много оспорван текст, особено в съвета и особено от е, титулярите, по-крупните титуляри, е, собственици на авторски права, но целта ни е тук да, гарен, така, да говорим, да защитим интересите на по-дребните е, собственици на права. Връзката между творците и собственици на права трябваше да бъде подобрена. Това е целта ни. Това е целта в е, въпросите членове 14, 15, 16. Право на информация, раз, е, разпоредба за повече прозрачност, възможности за посредничество, за е, арбитраж. Това е, така че смятам, че по този начин сме извоювали някои права за е, творците и техните произведения. В крайна сметка те да бъдат съответно възнаградени. Два проблема, които трябваше да решим е, накрая. Едното беше е, общите суми за обещетяване или за възнаграждение при дадена творба. В крайна сметка ставаше дума не е, да се формулират различните механизми, е, които е, ни съществуват държавите членки, а да стигнем до компромис. По член 3А, може би още няколко думи за извличане на информация от текстове, така нареченото data mining. Член 3 описва това, което всички ние имаме в наши национални правни уредби е, възможност да се излича информация от е, текстове за научни цели. Това е, съществува навсякъде по света. В 3А предвиждаме точно това изличане на информация от текстове, която обаче да е адаптирана към цифровия свят – Изключението тук е, е при частно ползване или комерциално ползване да бъде, е, това да бъде е, задължително въведено за всички държавни членки, за да избегнем фрагментирането на общия цифров пазар. Но за тези титуляри, които не желаят е, е, техния текст да се ползва за такива, за такива цели, да има е, начин за машинно обработване на текста. Поради Положението в съвета беше много трудно. Там мнозинството също е много крехко и всеки път трябваше да отстояваме позициите си. Знаем миналото лято е, колко е емоционално е, така колко емоции е, възбуди и предизвика тази тема и успяхме именно да намерим начин да постигнем мнозинство и в съвета, и в парламента. Често имаше противобой между двете е, страни. Вероятно, голяма част от е, е, титулярите на права ще бъдат удовлетворени от това, което извоювахме. Колкото до цифровите тенденции, мисля, че свършихме добра работа, опитахме се да постигнем съответния баланс, баланс но най-общо се опитахме в, на практика да разпишем в текст това, което в правната е, среда вече съществува, чрез съдебни решения и така нататък. Това е, е за момента. Благодаря. Госпожа Реда има думата. Е, има доста желаящи да се изкажат, така че моля ви да спазвате времето си за изказване и да не ме принуждаващите да ви прекъсвам. Благодаря. Оставам с е, впечатлението, че ще сме тук до 12.30, така че би трябвало да си дадем време да обсъдим въпроса. Може би това е последната въпро... възможност, която имаме за това. Следващата седмица ще имаме извънредно заседание, целта на което е да се постигне споразумение Комисията по правни въпроси обаче не разполага с редактирания текст. Не трябва да се прибързва, само защото имало публични протести, както беше в Кьолн. Доста групи твърдят, е, че хора а, са се свързвали с евродепутати по имейли или по телефона. Са останали с впечатлението, а, че работят с ботове. но това не отговаря на истината. Например, този уикенд е, имаше мерки, които бяха предприяти срещу тези, които се противопоставят е, на вземането на решения в рамките на е, тези тристранни срещи. Това е опасно и за бъдещите преговори. Ние се радваме на, за това, че все пак има интерес, има интерес, протести, това е нещо естествено. Е естествено, когато нещата се политизират. По време на триалога имаше някои екстремни виждания в сравнение с това, което беше договорено през септември. Беше даден мандат, беше постигнато през септември малко мнозинство в подкрепа на член 13. По време на тристранните сред... По време на тези триалози беше договорено срока от 3 години след изтичането на които трябва да бъде поставен филтър за качване на съдържание на платформата. В мандата на парламента също се посочва, че автоматичните филтри трябва да се избягват. По време на преговорите аз поех ангажимент това да се запази, но за съжаление докладчикът не беше толкова ангажиран в това отношение. По отношение на член 13 обаче е, не може да се мине без използване на автоматични е, филтри. Що се отнася до генерирани от потребителите е, данни и съдържания, които се качват, необходимо е да се осигури защита и толкова. Проблемът е в филтрите, да се дефинира какво е приемливо, какво не. е. и не филтрите трябва да го правят. Това не означава да се постави стена. Това няма да служи за нищо. Филтърът може да блокира автоматично и това няма да има смисъл за потребителите. Платформите, където има нарушение на авторското право, Знаем, че е, има платформи, чиято цел е да се промени текста, за да се отчете това. Например, използването на Tinder за размяна на а, снимки. Един вебсайт за срещи. Няма смисъл да използва гети или други и да изпраща селфита. Това трябва да е защитено, но може би има недоразумение. Трябва да има защита. А... Също трябва да се държи сметка за приходите, които реализират платформите при качването на подобно съдържание. Относно Википедия, също и личните блокове, те попадат под член 8 за сродните права. Например, може да има изтекло право в Германия или което е ограничено Обхващат се всички онлайн услуги, така както беше обсъдено по време на тристранната среща. Само фрилансите могат да участват срещу възнаграждение, останалите не. Но по време на триалога имаше противопоставяне по този въпрос. В Германия тези сродни права водят до загуби или пък до нулеви приходи. Друго разочароващо е пълното изкупуване и договори, които разрешават да се предлага пропорционално възнаграждение. Европейския парламент е за такова справедливо възнаграждение – но текстът е толкова разводнен, че няма да постигне целта, която се преследва с него. За това комисията се противопостави по време на триалога, защото няма равновесие в текста, който беше вече договорен. Благодаря. Госпожа Кофман има думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да поставя въпроси относно членове 11 и 13 на господин Вос. Госпожа Реда има право. Миналата седмица беше извънредна. Текста не е такъв какъвто би трябвало да бъде. И аз искам да използвам тази възможност да поставя въпрос по член 11. Дали действително е гарантирано за сродните права, че журналистите авторите. Ще получат справедливо възнаграждение. Дали член 11 не създава възможност за редакторите да не предлагат възнаграждение на авторите и журналистите онлайн. Има още един въпрос, свързан с член 11. за частна търговска употреба на публикации. Въпросът ми е ползвателите на интернет, които не са професионалисти, какво биха трябвало, би трябвало да правят след влизането в сила на този текст. Сигурно ще могат да си споделят статии от пресата, защото не го правят с търговска цел. Господин Вос обясни, че са предвидени изисквания към предприятията, които съществуват от повече от 3 години, които имат определен брой ползватели, стартиращи предприятия, на базата на какво ще се прави преценката, как ще се стигне до дефиницията за дерогации. Колко стартиращи предприятия ще бъдат засегнати от неприлагането и клаузата за отговорността? Госпожа Реда също се позова и на член 13. Точка 5 Държавите членки трябва да гарантират, че в всички държави членки ще е възможно да се правят свободно Und das möchte ich gerne näher erläutert haben, weil ich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 да, от е, е, края на преговорите, тристранните преговори, ние е, изживяваме е, сме свидетели на дебат, особено сред младите европейци. Дебатът е толкова разгорещен, че миналата седмица близо 2000 души се събраха в е, Кьон и демонстрираха срещу за реформа. Това, което не е отрадно тук, е, че, е, то, което е, ме радва, е, че младите хора се интересуват от политика. Но е, странното е, че и в тази къща е, има колеги, които е, трябва да, се, е, да има е, текстове, които са против това. Тоест, е, е, младежи, които спорят помежду си е, за политика, това нещо трябва да се инструментализира или въобще да, да, се, да не съществува. Това доведе до следното. Млади хора ще, ще доведе до това, че ще отблъсне младите хора от Европейския съюз. Трябва да е ясно, че не би трябвало, тук трябва да дадем ясно за че тук не става дума за, за едно отношение към, на, на младите като към а, банда демонстриращи, а една политически а, ориентирана и грамотна младеж. А, и това е, има съди, е, е, магистрати, които все още не са запознати с този текст, те първа трябва да, да, е, да го проучат и е, има опасения, че правилата, които е, сега се е, определят, ще доведе до това, че YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ще бъдат поставени под въпрос най-общено. Според мен, тези платформи са жизненно важни за нашето общество и не трябва да допускаме грешката е, изцяло да си затваряме очите пред тези платформи. Да, можем да заложим правила на играта и трябва да го направим, но те да доведат до това, че младите, особено в Европейския съюз, да смятат, че Европа е, разрушава техния начин на живот, това ще бъде страх, страхотна грешка от наша страна. И тук стигаме до е, е, дефиницията в член 2, е, че някои платформи, платформи ще бъдат забранени. Всякоя платформа, която не е YouTube, попада като в изключенията. Но изключения не трябва да се допускат до бъдещи платформи, които не познаваме. Това не се съществува в разпоредбата. Казва се е, за начинащи предприятия, които за 3 години вече са е, постигнали такъв успех, че да могат да си, го, е, да си позволят е, да, да... И всъщност, в крайна сметка, кой а, а, ги изкупува? Големите американски платформи. И това е иронията. Значи, младите хора се остават да бъдат а, манипулирани от Google, но а, Google може да си позволи да купи а, съответната техника. А, младите казват, това е нашата свобода в интернет и не искаме тя да бъде ограничавана тук е, нещата опират не само до една е, манипулирана тълпа, а млади хора, които е, искат да отстояват своите, жиз... своите ценностна система. Това, което ме опасява в член 11 е, че е, сериозни вестници, един сериозен, сериозни вестници ще се опитат да, продава, да продат лиценза си и че големите платформи няма да са е, готови да закупят такъв е, ли, лиценз и ще изезна, изчезнат сериозни вестници, докато ще се възползват тези, които произвеждат фалшиви новини тези, е, мисля, че е, такова съдържание ще бъде непропорционално е, санкционирано и ще се възползват тези, които не би трябвало. И накрая, смятам, че изключение за съдържание, произведено от ползвателите, да това, което в момента съществува, означава, е, е, че би трябвало да, да е, текста не казва нищо по въпроса какво ще стане с е, е, този процес. Колкото до филтрите, не знаем е, как ще функционират. Ние е, настояваме за нещо, което технически няма да е изпълнимо и това е големия проблем. Благодаря, господин Андерсен. Няма думата. Благодаря, господин председател. А, по въпроса за ботовете. Аз имам доказателства, а, че поне а, хората, които ми изпращат на мен имейли това лято, Because I included са шведи и могат да го докажат. В стандартния ми имейл имаше автоматичен отговор. Там имаше и видео от мен срещу член 13 YouTube, така че хората отварят имейла, е, за да видят видеото. И имам статистически данни за това. Знаете, че Имаше това лято голям футболен турнир. Да, световната купа ли беше? Да, футбола не е по моята част. Когато Швеция играеше и се предаваше по телевизията матча, рейтингът на на моето видео в YouTube спадна с 60%. И аз съм убеден, че ботовете не спират да четат имейли, само защото Швеция играе в футбол и се предава на живо по телевизията, но хората четат и гледат. Да, знае, че хората изпращат имейли, има доста дублирания. Но тук има сериозни безпокойства, реални безпокойства на гражданите. Те се вълнуват от тези въпроси, познават тези въпроси, затова се обръщат към политиците. Така че, моля, гледайте на тези хора сериозно. За мен е много обезпокоително, че това предложение може да бъде прието, което ще има сериозно отрицателно въздействие върху интернет. Освен това има голям риск, че ще спъне европейската економика, защото ще затрудни компаниите, които искат да се възползват от интернет за споделяне на неща, например TripAdvisor, конкурентите на TripAdvisor, компании, които разполагат с форуми, които имат рекламна дейност, хора използват техните веб страници, за да следят трафика и проче. Много хора ще бъдат засегнати, много хора ще бъдат ядосани, че Европейския съюз предотвратява връзките между тях, че не им позволява да качват съдържание. Понякога дори е действително незаконно да се качва определено съдържание, но така или иначе подобно законодателство е лошо. Аз може би съм по-евроскептичен, отколкото мнозина в тази зала. Скандинавски, евроски скептик с лява окраска. Да, за британците няма да говоря. Но аз съм силно неудовлетворен от начина по който функционира Европейския съюз и липсва достатъчно демократичност. Но трябва да покажем на гражданите на Европейския съюз. Трябва ли да показваме на хората, че Европейският съюз се поддава на влияние от корпорациите? Благодаря, госпожа Розия. Да, аз малко бях е, озадачена от това, което чух. Но в е, парламента имаме различни мнения. Има тук е, опит за лоббиране, за масово манипулиране и за намеса от частни интереси в огромни мащаби. Ние виждаме действието на лобизма през последните месеци обаче стана още по-яростен. И това благоприятства пристъпната дейност. Вече месеци ни бомбардират с фалшиви послания. Да, мрежите могат да бъдат използвани, но ние все пак не сме артисти, които се ползваме от тези мизи, но артистите са тези, които могат да използват. Те го из... Някои обаче а, използват а, мрежата за собствено благодетелстване, а не на тези, които създават това, което се предлага в интернета. И онлайн посредниците са тези, които се възползват от приходите, а не създателите на съдържанието. И всички страдат. Страда сектора на културата. Това засяга жизнеността на културата има творци, които се лишават от плодовете на това, което са създали. Приветствам факта, че социалистите и демократите имаха силни изисквания към член 14 относно изплащ... заплащането на творците. Това беше изменение, внесено от нашата група. Не познавам текста в детайли, но мисля, че е включен текста в окончателния компромис и това е нещо положително. Това, което трябва да ни е, притеснява е, е съдбата на творците, на гражданите. Е, разбира се, може да имаме много посредници, но да се окаже, че нямаме творби ангажиментът, който трябва да имаме към европейската култура и към европейските творци, е, това е наш дълг. Защото има засягане на дебата от чужди фактори, от кампании, които се организират от хора, които се финансират неясно от коя. Да, всъщност ясно е, че става дума за лобисти от, от САЩ. И те извършват лобиране зад колесите, което е в а, а, устърп на прозрачността. И това го наблюдаваме още от пролета на миналата година – също виждаме, когато гласувахме пръв път в е, Юри, имаше камион с големи плакати срещу текста, който циркулираше около парламента. Освен това, непрекъснато се казва, че това, което правим, ще убие интернет и че те няма да могат да предлагат повече услуги. Но виждаме, че това не се случва. Интернет все още се е тук. Знаем, че повечето търсачки са в САЩ. Виждаме твитовете от това лято. И когато сравним броя, който на туитовете от Европа и от САЩ, виждаме, че от САЩ са много повече. YouTube разпола... разпространява погрешна информация на всички ползватели, за да ги накарат, че ще им забраним да качват видеоматериали. Това е погрешно и това е сериозен проблем. така те политизират, мобилизират хората но YouTube си позволява да се възползва от младите хора, да ги манипулира, да ги захранва с фалшиви новини. И това е много, много сериозно, що се отнася до демократичния дебат. Това е предателство спрямо младите хора. Мащабите на кампаниите, на които сме подложени, показва, че сме на прав път, защото те се боят и защото ние искаме да дадем превес на интересите на културата над частните интереси. Благодаря. Госпожа Хаутала има думата. Благодаря. Аз съм спокоен скандинавец, еврофил. Искам да кажа, че се безпокоя, че има такова разделяне в парламента, както и в сред обществеността. Обедена съм, че ще бъде много полезно, ако докладчика, докладчиците в сянка последват новите процедурни правила, които спомена Реда. Всеки трябва да публикува с кого е говорил по време на мандата. Не е трудно. Чисто и просто към доклада трябва да прикачеш един лист и това е. Докато чакаме а, онлайн инфраструктурата да бъде създадена. Това, което ме притеснява е, че този дебат се състои в полупразна зала. По изключително важен законодателен текст, може би един от най-важните последните пет години, които свършват вече. Този дебат дори не почива върху текст. Нямаме текст през себе си. Четох по медиите, че има някои неясни дефиниции, формулировки и се безпокоя, че много работа ще създадем на съдилищата, за да създадат тълкования. Особено за това как една платформа може да докаже, че е положила най, възможно най-много усилия или нещо подобно за това, че е получила авторско право. Какво означава кратки текстове и отделни думи? Законодателят не може да говори с такъв език. Съдилищата, в крайна сметка, след това ще го разгледат и ще е много жалко. Съгласна съм с казаното от Макс Андерсън и Юлия Реда. Това, че не се включват новите дружества за... от задължение, това няма смисъл. Малцина могат да избягат от тези критерии оборот 10 милиона годишно или под 10 по-малко от 10 000 посетители на страницата и възрастта и, и, и какъв е срока. Затова един от колегите попита колко нови дружества в крайна сметка могат да избягат от тези задължения. Почти никой. Ние не сме ботове. И мога да кажа, че съм изключително обидена от тази пропаганда на Европейската комисия, публикувана в края на миналата седмица. Юлия Реда я спомена – за това, че казват, че всичко в този компромис е отлично за всички страни. Не е изненадващо, че Европейската комисия оттегли този, тази статия от вебсайта с едно доста скълъпено обвинение, че проблемът не бил в статията, а било, че някой може би няма да разбере какво е казано и това няма да отрази становището на комисията. Не може да се случва такова нещо отново. Надявам се да се обърне много внимание, отивайки към пленарно заседание. Едната седмица ще бъде решаваща при гласуването. Благодаря. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Благодаря, председателю. Още един епизод от дебата по тази тема. Тя е важна. След казаното от госпожа Розиер, мисля да говоря по-кратко, тъй като напълно съм съгласен с вас, госпожо Розиер. Направи се опит да се запалят страстите – Преди лятната пауза получихме резултатите от изследвания, финансирани от американци. Т.е. американски пари са отишли за пропаганда в Европа. Боже мой, ние бихме ли могли да окажем същото въздействие върху политиката в Америка? Може ли нашите дружества да повлияят така на американските пазари. Направо не е за вярване. Но, нека да караме подред. Госпожа Реда каза, че с че подкрепата за мандата е била много слаба. 438 за, 246 против. Това малко хора ли са? На малко ли му викате на това? Това е един пример за манипулация. Много се радвам, че младежите участват в този процес на защита. Опитваме се да защитим част от културата, съответно на всички поколения, не само на младите, но а, и моето поколение смята, че интернет е част от културата. Как става това? Как караме хората да направят такова едно решение? Те не са запознати с съдържанието на нашите документи, не знаят а, как върват дебатите, получават информация от тук, от там, и тази откъслечна информация оформя становището им. Знам как се ползваше пропагандната машина срещу моята страна, срещу младежите в моята страна, където бяха направени опити младите поляци да излязат да манифестират. Така че, интересно какво технологичните гиганти в САЩ се опитват да направят, как се опитват да оформят начина по който ние се каним да гласуваме. Така наречените ботове. Тази дума изобщо не ми харесва, не искам да говоря за ботове, искам да говоря за автоматично разпращане на съобщение. Полските депутати получиха две съобщения, само две, две как са били изпратени тези две съобщения. Те бяха еднакви. Ни бяха изпратени. Идентични съобщения до, до последната запетая. Ние с Джулия Ходихме в Силициевата долина в САЩ и говорихме за нови дружества, които сега се появяват. Какво значи стартап? Означава малко дружество на радния етап на неговото развитие, което има нужда от помощ, за да се развие. Колко дълъг е този етап? Колко е дълъг е периода това дружество да започне да се развива. Една година. Американците ни казаха, че след една година тези дружества или се развиват и стават успешни, или фалират. След три години вече едно дружество си е нормално МСП на пазара, така че три години е, живот на едно дружество е един добър срок. Юлия Реда също каза, че по време на преговорите докладчикът не е разширил достатъчно обхвата, както и сроковете, за да защити интересите на гражданите. Аз лично смятам, че това, което трябва да ни води, е интереса на крайния потребител – трябва да защитим и своята култура, трябва да подкрепим тези дружества, които работят добре. Моля ви, не разпространявайте дезинформация, че някой едва ли не няма да може да си напише рецензия на продукт или нещо такова. Ако аз съм подготвил нещо, аз съм го направил, аз мога да го публикувам както си искам и никой не може да ме спре pułkownik nie był tak precyzyjnie opisany w sensie jego praw. В нито един друг европейски документ до момента крайният потребител не е бил описван толкова добре. Всичко това е съвсем ясно разписано. 13-ти член, когато се води преговор по мандата, беше цяла страница. Сега е 4 страници. Защо? Защото имаме нови елементи, по-добри описания, по-добри определения. Държавите членки по време на преговорите направиха всичко възможно, така, щото да има прозрачност и яснота на разпоредбите. Съгласен съм, че може би не всичко е предвидено, не всичко е взето предвид, но кой може да предвиди всичко? Било то юрист. Някои колеги казват, искаме този документ да бъде изхвърлен, защото той не предвижда какво ще се случи след няколко години. Мисля, че този документ трябва да бъде прият от нас. И така ще докажем, че ни вълнуват крайните потребители, артистите, културата, нашата идентичност. Много ви моля да не, ни, да не се подаваме на заблужденията на онези, които имат хем много пари, хем искат на гърба ни още повече да изкарат. Благодаря. Господин Любретон. Мерси, месье Благодаря, председателю. Виждаме титанична битка между европейските творци, които легитимно искат да защитат своите заплащане на правата на интелектуална сектора и от друга страна ГАФА, Google, Apple, Facebook и Amazon, които казват, че едва ли не ще изчезне с този текст интернет. Аз разбира се ще защита европейската култура срещу апетитите на тези големи дружества. Тези големи фирми не са само американски, те стават все повече и китайски, тъй като се разширяват и увеличават онези, които са китайските еквиваленти на дружествата ГАФА. Трябва да защитим европейската култура пред Америка, но и пред Китай. Трилозите. Мисля, че ще се започне работа по един текст, който ще бъде един на предничав текст. Сега имаме резерви по различни моменти, но артистите ще бъдат по-защитени след приемането на този текст. След, че според мен това е напредък. По техническата част не всичко е идеално. Господин Фос направи всичко възможно. Няма как да е всичко идеално, обаче. Има някои добри елементи, които вече са записани, като и този режим на дерогациите за дружества, които са под 3 години от съществуването си. Да, 3 години е достатъчно, за да се развие едно новосъздадено дружество. За останалото сега, Боже мой, ако някои неща са по-неясни, хубаво, да, съда чисто и просто ще направи съответните прецизирания. Не знаем какво ще се случи, но това е първа стъпка. Първа стъпка, която ще бъде решаваща и която ще предизвика следваща стъпка. Ще има тълкование на съда, имайки предвид а, недостатъците, ще има нов текст. Добре, но нашите наследници ще се занимават с него. Така или иначе, аз много се гордея, че съм участвал в тази битка за европейската култура в този мандат. Мерси beaucoup, месье Бретон. Благодаря, господин Любретон. Госпожа Реда иска отново да се изкаже. Моля ви, не много дълго. Благодаря, господин председател. Нямаше да взема думата, ако господин Зевка не беше ме е, провокирал с е, е манипулациите и лъжите. Искам тук да, да уточня гласуването по член 13 беше, мина много тънко през септември. 366 гласа е, са гласували за, 297 против. Значи по-малко от 70 е, гласа разлика в един парламент от 700. И 50 е, мисля, че е доста тънка разлика, за да е, говорим за манипулация. Разбира се, е, повече гласуваха при преговорите, но е, в крайна сметка е, ясно е, че критиката е приета и в текста в тристранните преговори е подобрен. Това благодарение на това е допълнително разводнено изключението за малките, малките предприятия. Има много малки предприятия в Европейския съюз, които искат да си останат малки и това е, е тяхно право. Ако една платформа е представена от е, 30 на души, е, за които това е хоби, малко вероятно е те да, там да се случат нарушаване на, на авторските права в огромни мащаби и е, да бъдат разглеждани тези. Е, е, хора е, тази фирма след 3 години като е, фирма от е, калибъра на YouTube. Сега, това, че не трябва да се качват рецензии, аз не казах, че не трябва, а че не може, защото тези филтри са необходими, за да се приложи тази член на, на практика те е, само проверяват дали е, качващия съдържание е, има авторско право или не и в противен случай ще блокират е, съдържанието. Но когато става дума за е, пускане на, на някакъв е, рецензия, е, не може в е, е реално време да стане е, и, и ако филтъра не позволи това да стане е, в реално време, след 24 часа е, рецензия за някакво предаване на жизнь, живо губи смисъла си. Аз в, е, съм е, дала гласност на срещите си и разговорите си с е, лобистки групи. Обсерваторията Корпоративна Европа е анализирала това. Мисля, че тя е на е, страната на крупните технологични фирми, защото естествено при защита на данните те са най-силно засегнати така че те се опитват да заобиколят правилата. Отчасти е, това ще стане и с помощта на докладчика господин Фос. Значи този анализ по сочи, че е, по-голямата, е, е, повечето срещи са с медиите, отколкото с технологичните фирми. С медиите се водени много повече преговори. И не е тайна, че с други договарящи нещата ще излезат различно. Мисля, че ако имахме една статия на четири страници по този повод, можем да твърдим, че няма прозрачност и е, яснота. Благодаря ви. Уважаеми колеги, всички са запознати моята позиция. Аз вече 15 на години защитавам тази позиция. Тази позиция ми дава възможност е, да работя усилено и убедено по текст. Комисията искаше да ни предложи нещо, което е малко по-добро. Текста, който обсъждаме в момента. Бях се записал първи за изказване, но господин Свобода ме помоли да го заместя и аз да водя дебата и за това реших, че няма да се изкажа първи, за да може всички вие да се изкажете. Вече много години си задавам един и същи въпрос, който според мен е много сериозен. Вместо да кажем безплатен интернет, свободен интернет, говорим за стоки, дали мнозина от вас щяха да искат тези стоки, произведени от хора, които получават заплата от предприятия, Та дали много биха пледирали тези стоки да бъдат безплатни, със свободен достъп? Все едно да влезеш в магазина на Амазон, да си вземеш всичко, което ти харесва и да си излезеш. И няма да стане. Трябва да има ред. Има производство, има хора, които получават заплащане и има потребители. Вече 20 години вече не можем да защитим тези, които произвеждат нещо много по-важно от една торта или една стока. Затова се ядоса госпожа Розия и е права. И Младите хора знаят, че всяко една работа заслужава заплащане. Онези вместо да строят а, с а, строителни материали, работят с компютър, изразяват своите идеи, пишат с химикалка и така нататък. Не може да очакваме те да не получават заплащане – има економика на артистите, но няма да има артисти, ако продължаваме така. Тези хора трябва да ядат, трябва да си хранят семействата. Не може да искаме от тях всеки ден да ходят във фабриката и вечер малко да посвирят. Няма как да стане. Погледнах цифрите. Пет години Искаме да се повишават печалбите, но такава повишение няма. Чух тук някои изказвания. Имаше и много протести. Но няма да се разплача от това. Това са капиталисти, които са добавили пропагандата към събирането на печалбата си. Европа която се представи отлично по общия регламент за защита на данните. Трябва да подходи по същия начин и по колективните данни. И в този случай, разбира се, че се запазват хотели и така нататък. Вие говорихте за тези сайтове, но има и нещо по-ценно от това. Това е пресата. Тя ще умре. Пред няколко месеца го казах. Във Франция, например, от януари до август – 2018 7% от оборота е излязъл от пресата и е отишъл към цифровизацията. Никой не може да преживее 10 дори 5 години с това. Ако искате да умре пресата, ми гласувайте това, което Гафа иска от вас да гласувате. Ще отида и по-далеч. Артистичните творения не се правят като се върнеш от работа – защото ти е станало тъжно по време на отпуската, малко ще понапишеш нещо, ще напишеш някоя песен. Не, това е нещо, което ангажира артистите и вие искате те да не живеят ли? Вие приемате, че какво ще умрат от глад ли? Не може такива неща да се мислят. Разбира се, господин Адерсън, госпожо Реда, свикнали сме. Нашата отговорност, според мен, é е да покажем, че всички идеи, всички предмети, цялата артистична дейност, всичко, което се потребява, трябва да бъде заплатено от някого. Трябва да се обърнем към гафа. Те могат да платят. И мисля, че е много добра нашата позиция, чисто морално. Не разбирам защо не я защитаваме. Сега, има проблем с филтрите, казват някои. Няма филтри. Има необходимост да се сигнализира дали е безплатен един продукт или не, госпожо Реда. Ако искам нещо да ви взема, то си е ваше. Но виждате последствията. Вие се смеете. Аз не се смях, вие като говорихте, но вие се смеете. Голямо предприятие, което взима и събира съдържанието. Ако те го раздаваха това съдържание безплатно, добре, но не е така. Те извличат печалба. Къде отиват тези печалби? Отиват ли при авторите? Отиват ли към пресата, която си отива? А тя е най-солидната база на демокрацията. Една демокрация има изпълнителна власт, законодателна власт, съдилища и независима преса. Какви ще станат? Кой ще бъде редактор вече на Люмонт, например? Редактора на YouTube ли? Или насилието, или слуховете? Те продължават да печелят пари. Няма ли морални съображения? Искаме да живеем по-добре заедно и очакваме една по-добра цивилизация. Ще оставим ли на варварите всичко това? Защото са варвари. Никой това няма да иска да публикува и да кажете, а те са неутрални. Как са неутрални, като печелят от педопорнографията, с отричането на всичко, всичко това, което ние не можем да правим. Има морален въпрос, по който трябва да говорим. Текста не е идеален. Ми не, да, нито един текст тук в този парламент не е идеален. Прави се от хора, значи не е идеален. 15 години вече съм тук. Нито веднъж не съм виждал такова насилие, насочено срещу законодателна власт. Дори не, срещу комисията, срещу съвета, отново покрито. Една партия, една държава, която е против това, ама винаги има банки, в които тези големи фирми имат сметки и отказват своя натиск. Какво ще правим? Всеки поема своята отговорност, разбира се. Всеки гласува и трябва да се уважи неговия глас, но е нещо ужасно. Това, което се казва, е ужасно. Това е пропаганда. Пропаганда, която е влязла в трите институции. Това, което не съм виждал до този момент, не съм бил свидетел на него. И в междуинституционния диалог – все едно Google е в шведския Министерски съвет и вие каквото и да се опитате да кажете, не, не минава. В случая не Google, но YouTube. Как може да се приеме такова нещо? Ние развихме защитата на личните данни. Американците ни завиждат за това. Това е удовлетворяващ текст много добра първа стъпка да се опитаме да дадем права на творците. Много добра първа стъпка и искам да подчертая това, което е добро, защото нашия автор го направи, много колеги го направиха, но това е много сериозен въпрос. Историята ще ни пише много ниска оценка ако направим така и унищожим европейската демокрация. За това се случват нещата, не е случайно. За това не се случва в САЩ. За това и Китай са бесни. Не. Защото ние искаме да защитим свободата, за да не бъде тя прегазена от капитализма, пропагандата и сформирането на идеи сред младите хора в САЩ, Конгреса, се говори какво ще правят с Google, а ние едва ли не ще ги прегръщаме тук. Няма как. Няма как. Искате, господин Андерсън, да се изкажете и аз ви давам думата. Thank you, Mr. Foss, for reminding me. Благодаря, господин Фос, че ми, спомена, че ми припомнихте да си пусна микрофона. Не трябваше да се смея наказаното от нашия председател. Но си спомням вашия вебсайт. Не, не, няма лошо. Да, не бях много любезен, наистина не трябваше да се смея. Но си спомням, господин Кавада, вашия вебсайт. Погледнах го, когато във Франция нямаше свобода на панорама и видях снимка на Европейския парламент – което е нарушение на авторското право. Самият господин Кавада нарушава авторски права, като сравнява отнемането на свободи и действия, които днес са законови, като например свързването на уебсайтове, качване в интернет, материали, които в момент са законни, и материали, които в бъдеще ще станат незаконни. С филтри, които ще бъдат въведени, филтри, които не работят добре и няма да дадат възможност да се качва законно съдържание. Вие сравнявате това с това да откраднете на някой пълтото или нещо друго. Мисля, че смесвате, господин Кавадан, два много различни дебата, морализирате тук пред нас и това води повече до объркване, а не до яснота. Но разбира се, не трябваше да се смея, защото политиците не трябва да показват емоциите си с гримаси. Какво искате да кажете? Че имало снимка на моя вебсайт, снимка, която има авторско право по нея, а не е била освободена от авторски права. Или може би не съм ви разбрал правилно. Да, да, на вашия сайт има нарушение на авторски права. Те са на парламента. Тази снимка е на парламента. Парламента ми е дал е, разрешението да използвам тази снимка. Господин докладчик, давам ви думата за заключение. Благодаря за този толкова е, пространен, задълбочен дебат Обикновено нещата тръгват в неприятна посока, когато се опитват някой да дискредитира някого. Но аз ще се опитам да се съсуча върху съдържанието, по, така говоря по същество. Кои са а, важните въпроси? Първо, всички е, си задаваме въпроса дали ще успеем в един цифровизиращ се свят е, понятията за собственост да, да, да прехвърлим в този цифров свят. Това е въпрос, е, по който е, трябва да спорим. Е, от тук трябва да се запитаме и до каква степен е, спазването, е, зачитането на други, е, нечи и други права е, ще запазят своята стойност. Въпросът дали авторското право продължава да е актуално не се поставя в цялата дискусия нито от е, ползвателите, нито от платформите, филмите или е, нито от нас, нито от самите титуляри. Въпросът дали авторското право ще продължава да, да действа, този въпрос не се поставя. Всички смятат, че авторското право е важно, и че, всеки се, че трябва да се борим за него. Но ако отговорим с, Яна, с да на този въпрос, тогава да се опитаме да си представим последствията и да ги е, транспонираме в един е, цифровиз, цифровизиран свят. Това не означава, че ще въжи само едно основно е, право, да кажем, за свобода на, на мнението, на изказване, но става дума и за едно друго основно право, именно на собственост. И тук се опитваме да балансираме тези неща. Ще има възбуда в пазара, по, ще има спорове по е, граничните така, е, случаи, е, къде е, това е разбираемо. Но е, именно за това става дума. Тези два е, принципни е, критерия да бъдат е, е, съчетани. Нещо, което бих разкритикувал. Значи, някой, който е участвал в този процес през цялото време, излиза да каже сега много бързате. Напротив, точно обратното е важно. Искахме още на 30 декември да приключим. След това заложихме 20, 31 януари и обстоятелствата непрекъснато ни налагаха отлагане. И ако трябва да припомня на колегите, последното ни официално заседание в този застателен период ще бъде 18 април, което е малко или повече 8 седмици. Та трябва да видим ако имаме волята и желанието да приключим с е, това досие, трябва да действаме дисциплинирано, стегнато и да се опитаме да е, гласираме, е, да гласуваме. Ще трябва да ускорим малко процедурата и ако защото ако не, не, ако не успеем така да, да, да дадем тласък на нещата, няма да можем до края на този мандат да гласуваме. Сега разбирам, че хората, които не участват в тази процедура, колегите едва ли знаят какво точно се съдържа тук. Ние бихме могли да представим една официална е, идея, представа, е, но секретарията е, разбира се, ще е, ни помогне. Ще се опитаме максимално скоро да предоставим една официална е, версия, ако е, е необходимо. Но тези упреци, че нямаме още текст, да, чуем, да чувам упреци е, от този род, от хора, които нямат нищо общо с цял, целият процес е, и въобще нямат никакво отношение към въпроса до тук, е малко несериозно. Е, сега, в е, дефиницията допуснахме изключение за малките е, предприятия, което сега поради критериите малко се променя. Да, но с това ние въведахме един вид е, проверка за, за, за Значи, ако един предприятие има 8 милиона оборот или 5, е, или 5 милиона е, и един е, ползватели в месец, такъв, такова предприятие не може да бъде третирано като големите, крупните платформи, които имат N бройка слушатели и ползватели. Трябва да, да градираме нещата. И е, тук е, да коментирам това, което попита Силвия Кауфман. Е, как се стигна до това изключение? В мандата на парламента имаше изключение за предприятие до 10 милиона оборот, годишен оборот в нашето определение – това е, бе успорено в е, съвета, където две от големите държави членки е, поставиха въпроса за това как ще решим въпроса. Едната държава членка искаше в член 13 да го вкара, другата искаше това да остане при текста за малките и средни, младите и малки предприятия, те да бъдат третирани отделно. В крайна сметка се убедихме около критерия, че тези, този оборот от 10 милиона ни препраща към първоначалното предложение на комисията. Другите два критерия дойдоха от не знам къде. Целта беше да, се, да има някакъв разумен мащаб. Но а, е, Значи, това, което ни смущаваше, че при, при малките, малките могат да пострадат от един такъв текст в е, значителна степен. Сега стигаме до една ситуация, където трябва да преценим искаме ли го или не. Положението в съвета е, след този спор, който продължи три седмици, положението в съвета беше такова, че ако отново поискаме някаква промяна, няма да им постигне мнозинство в съвета дори тогава, при, при това положение, е, се постигна много трудно това мнозинство. Така че, ако искаме да докараме нещата до край, трябва да се опитаме това, което е извадено от дефиницията, е, а именно е, директивата за електронната търговия – защото е, тази е, директива се ограничава върху пасивните платформи. Е, активните платформи попадат другаде. Но ако в 13-ти член попадат активните платформи, това не може да се. Не можем да се върнем назад. Тук Разбира се, е, тези е, е, титуляри трябва да имат да са равнопоставени, да имат същите възможности да защитават в гражданско-правна процедура или по друг начин своите права. Сега след този принцип за, за пропорционалност, трябва да видим как да го напасим, колкото до филтрите. Това е един по принцип технически, практически проблем. Тези, които имат модел на бизнес, при които ползвателя може да качи в интернет всичко, което иска, той не прави разлика между това, което е защитено с авторско право или не той би трябвало е, да носи вид отговорност. Вид, е, платформата трябва да носи известна отговорност и ако, е, като кажем, ако не искаме тази отговорност да се носи, понесе от всички ползватели, ползватели на платформата, тогава поне от тези, които печелят от нея. Значи трафика, на, които движат трафика на, на данни и ползват постъпление от реклами. Значи платформата трябва да е отговорна и за това, тъй като от това тя печели много пари и следователно трябва да, да бъде лицензирана тази дейност, тъй като тя и носи печалба. Значи въпросът е да видим как се управлява тази отговорност. Това вече е работа на е ваша работа, казваме ние. Вие сте си избрали този модел на бизнес и трябва да решите. Например, сега, ако отвориш нов ресторант, е, не можеш да кажеш аз съм, е, понеже съм дребно предприятие и сега започвам, няма да се съобразявам с е, съответните разпоредби. Трябва да се носи отговорност и трябва да нагодим този бизнес модел към тази е, отговорност. И просто е, е, не защото той няма съответната инфраструктура, да, това предприятие, защото печели пари от него. И е, значи, това, което липсва е, по член 13, е, според мен е следното. Тези платформи за сдаване на контакти попада също тук. Това ли... Ако тези, които, да кажем, качат своя снимка за такава една платформа, те са е, титуляри на някакво право. Значи, е, трябва да има. Те дават имплицитно съгласието си с този модел. Така че е, дефини... дефиницията, че попадат в тази категория и тези платформи за създаване на контакти е пълна глупост. Е, член 11 е, обаче казва ясно, че е, журналистите се включват. Тук члена не прави разлика между вълнонаемните или тези, които действат по договор. Това, което се казва тук, вероятно дава повод за погрешно тълкуване, Тоест, това е текста в преамбюла, където се казва, че е, държавите е, членки така настояват и обръщат повече внимание на гражданското право, за, е, защото това, според мен, е едно напълно погрешно тълкуване. Защото е, може да се каже, че тези, които вече са назначени в дадено е, предприятие, няма да бъдат засегнати от е, този текст. Това е в член 11. Ясно е казано там всички журналисти участват, дали са по договор или са, или, дали са щатни или са на свободна практика. Колкото до частното ползване, гражданите гражданина може да ползва е, е, статии от пресата частно. Това не означава, че е, платформата не е задължена да иска лиценз, защото тук има едно, тук е авторизирано, упълномощено качването на материали от вестника, които за частни цели да бъдат качени. Значи, вече какво попада в е, понятието частно е друг въпрос, но е, връзката може винаги да бъде направена. Това не. Е, дали целият текст можеш да ползваш е вече друг въпрос. Без е, всъщност да читателя да бъде прехвърлен към цялото издание на вестника, вече като ако не си депутат, можеш, в частното си качество можеш да го направиш. Това е, е, е така нареченото частно ползване. Сега е, хармонизирането по съдържание или пълното, това е друг е, спорен въпрос. Първо, авторското право в сегашното му състояние е абсолютно фрагментирано в рамките на Европейския съюз. Е, някои е, предвиждат изключения, други не. Това, за това стана дума и в свободата на панорама. В някои държави членки няма а, е, такова нещо, други всичко е безплатно. В момента разликите са огромни. Ето защо тук предвиждаме изключения е, за цитати, карикатури, пародии, е, които е, трябва да въжат по еднакъв начин на, на всякъде, които могат да имат различни граници като мащаб, но са задължени като по същество да се съобразяват и да имат. Предлага се една сродна структура – Разбира се, това е директива, което означава, че е, е, държавите членки е, заложена е целта, всеки я постига по различен начин. С една директива, разбира се, никога не се търси пълна хармонизация. И аз съм съгласен с теб, че би било хубаво в цифровата сфера да се търси е, циф, е, пълна хармонизация чрез регламент, но това политически е немислимо да се случи, тъй като държавите членки е, държат на собствените си традиции и форми на авторско право, така че те никога не биха се съгласили на такова нещо. Колкото до лобизма и изключенията, изваждането на платформи това не е, форма на лобизъм, когато е, по този начин се определят като лобиране и някои е, действия на парламентарни колеги. В безкрайни разговори сме е, разсъждавали за това, кои платформи могат да бъдат обхванати по това понятие. И нещата опират винаги до платформи, които които знаят, че качват на своите платформи правно защитени материали. Т.е. всичко, което е качено там е, е авторски защитено. Значи, дори да има е, човек някаква платформа и, и да иска да качи нещо на нея, това, той не попада в член 13, защото е, тук става дума за, за е, масивно защитени е, е творби от авторско право, а не е, инцидентно и е, в единични случаи. Е, случая с платформите, които сме извадили от този член, е, всъщност е, е различен. И тук не става дума за лобизъм. ние трябва просто да видим кои платформи искаме да имаме, и кои не. Затова и това беше презумцията за тази дефиниция това, ето как при Википедия разсъждавахме така. Това е една платформа, която е достъпна за всички. Нещо, което, от което се черпи, черпи знание, което не се подлага под въпрос. Няма дефиниция за това, но искахме само да изясним, че в това изкуство в е, кавички, е, тук ще се включи един негативен е, каталог. TripAdvisor също не е обхванат от дефиницията. Да, той не попада. Няма нищо общо с член 13. Хайди Халтала каза с кого сме разговаряли. Има чувство, че с всички съм възможни съм разговарял. Сега, ако, може, ако могат да бъдат избрани всички платформи, инициативи, вносители на петиции, с кого ли не съм разговарял. Опитах се с всички заинтересовани страни да се срещна и да разговарям и не зная какви изводи в крайна сметка изведех от това, но е, сега за начинаещите фирми е, въпросът на Хайди. Ако погледнете структурата на член 13, става дума за активни платформи, които е, качват, е, които съдържат на своите, е, които съдържат е, е отговарящи на авторското право материали. Ако бяхме го е, формулирали в е, дефиницията отделно, щеше да е друг въпрос. Но сега в член 13 попадат тези старт начинаещи приятия, само ако е, те отговарят на дефиницията от е, член 12.5. Аз сега дано да съм могъл да отговоря, но ако е необходима допълнителна информация, ще ви я предоставя. Две информационни точки, свързани с програмата ми нататък, ще ви ги представи отговарящия от секретарията. Съвместно гласуване между Имко и Юри ще се проведе утре от 15.45 е, ще се гласува по резултатите от преговорите за договорите за доставка на цифрово съдържание. Извънредното заседание на Юри е, ще бъде на 2-26 е, феврари от 3 часа и следващото заседание на комисията на 4 март понеделник от 3 часа в, Брюк, в Страсбург. Благодаря ви за участието и, и за е, оживените дискусии. Благодаря и на, на преводачите, които говориха, които, така, за които беше малко по-трудно от е, друг път, е, тъй като говорихме по много технически и много сложни теми. Благодаря.